Good afternoon, everybody. Bon eh. Добър ден на всички. Dear Prime Minister. Уважаема госпожо министър-председател, э, уважаеми председател на комисията э, ДЕВЕ, э, на комисията ЕНВИ, скъпи колеги, дами и господа. За мен е голямо удоволствие да приятствам е, застъпниците на е, целите за устойчиво развитие. Нашата цяла винаги е била обща да развитие, сътрудничество за развитие и е, за основните е, ценности, основни свободи, свобода, солидарност, справедливост, равенство и зачитане правата на човека. Както знаете, мотото на Европейския съюз е, е едини в разнообразието. Това мото отразява е, е, и вашата работа като е, застъпници, т.е. 17 души от е, 5 различни континента. 70 души от 5 различни континента. Днес, е, тази сутрин, заедно с други институции, обсъждахме нови европейски е, е, консенсус за развитието, което изпраща ясно послание към света. Европейски съюз е, е, е решен да изпълни и да постигне целите за устойчиво развитие. Е, и е, в е, този смисъл аз е, приветствам наистина и на, този, на тази фраза предавам председателството на председателката от комисията Деве. Благодаря и за работата до тук. Сега мотото на програмата ни е хора, планета, просперитет, мир и партньорство. Петте П. За планетата искам да сме наясно. Европейския съюз е твърдо решен да се бори с измененията с климата и да работи за изпълнение споразуменията от Париж с или без САЩ. Искам да наблегна на е, следното. Договорите са за е, това да бъдат е, спазвани. Ако има споразумение, то трябва да се спазва. Когато говорим за хора, трябва да поставим човешкото същество и достоинство в центъра на нашето внимание. Целта ни беше да областим гражданите. По просперитета трябва да е, въведем, е, да ангажираме повече е, частния сектор, гражданското общество в постигане на целите ни, защото те могат да ни помогнат да създадем нови предприятия, да, въвлече, да привлечем нови инвестиции. И накрая трябва да засилим сигурността приоритетът ни трябва да е предотвратяване на конфликти. За целта трябва да се преборим с два проблема образованието и младежката е, безработица. Младежката безработица се лишава милиони млади хора от възможността да се реализират е, е, в, пред заплахата от глобален конфликт и бедност. Това е условие и за предишните два елемента економическо развитие и хора като застъпници на устойчивите, целите устойчиво развитие, мисля, че вие можете да направите много и а, е, в това отношение можете да разчитате за, на пълната подкрепа на Европейския парламент, пък и на неговия председател. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на премиера на Норвегия, госпожа Солберг. Заповядайте. Благодаря ви много Господин е, президент, е, депутати, е, дами и господа, благодаря ви, господин Таяни, за това, че сте домакин на тази среща за устойчиво развитие. Участието на депутати в цял свят ще е отрешаващо значение и е отрешаващо значение, за да бъдат постигнати глобалните цели – ние като политически ръководители трябва да работим е, много упорито за целта. Европейски депутати могат да упражняват, е, да насочват и националната политика в съответните си държави, пък и да е, направляват политически действия на европейските институции, което им придава особено значимост. Непосредствено след Втората световна война глобалната архитектура за мир около Обединените нации започва да се да изкристализира. Както е, Дак Хамършел, един от бившите секретари на ОНЕ, беше казал, е, човек няма да отведе човечеството в рая, но трябва да спаси човечеството от ада. Е, това е от поколението след Втората световна война. Европейския съюз в началото на... Скоро след войната бе създадена Европейската общност за въглища и стомана. Целта беше да се е, предотврати е, следващи войни, войната да бъде не само намислима, но и невъзможна. От тогава европейска интеграция служи добре на нашия континент. Тя е, укрепи мира, е, послужи на демокрацията и просперитета. И така, спасяване на човечеството от ада е задача, която няма край демокрацията и мира трябва да се отстояват ежедневно и в Европа и е, навсякъде. Сътрудничеството чрез Обединените нации и регионалните институции сега добива все по-голямо значение. В този взаимосвързан глобализиран свят ние имаме едни и същи проблеми, независимо къде живеем. Изменение в климата, миграция, е, насилие, екстремизъм, всички е, тези заплахи са заплахи за всички нас. Е, добрата новина е, че имаме политическа програма, която да насочва усилията ни. Е, седемте цели за устойчиво развитие, прияти от 193 държави е, на Общо събрание на ОНЕ 2015 година, септември, сочат пътя за нашето економическо, социално и екологично устойчиво развитие. Това не е непременно програма за подпомагане. Всички държави в Европа, включително моята, работят в национално равнище за постигане на тези цели. Но помощта е необходима. Помощта е необходима за най-бедните райони в света и за тези раздирани от конфликти и особено ударението трябва да е върху тези е, райони, където има кризи и конфликти. Не можем да допуснем е, деца и младежи да растат без образование, работа или надежда въобще. Както всички знаем, миграцията, е, представя, е, предлага, поставя сериозни предизвикателства пред Европа и ние трябва да балансираме усилията си за да контролираме границите с зачитане на гуманитарните принципи и да не е, забравяме какви са международните ни задължения. В интерес на Европа е да си отговори на въпроса защо толкова много хора се запътват на този тежък и опасен път към нашия континент, защо не остават да живеят там, където са родени. Ние знаем част от отговора. Нямат работа, нямат надежда там, където са родени. Господин президент, Европа и света ще се нуждаят повече сътрудничество, повече интеграция, повече трансгранични инвестиции, повече търговия, а не по-малко от всичко това. Е, е, изолационистичните политики, економическия протекционизъм е, се опитват да върнат часовника назад, но това няма да се случи, няма да стане нито в Европа, нито в останалата част от света. Така че в заключение, господин президент, мисля, че целите за устойчиво развитие са пътната карта, към която ще ни отведе към бъдещето, което желаем. Някой може да каже е, твърде много е, е, далече се мисли, твърде амбициозни за тези цели, но те са възможни и достижими, ако използваме политическите цели, с които разполагаме, политическите средства, с които разполагаме за постигането им. Трябва да работим заедно, трябва да работим упорито. Ако 193 и след като 193 държави са се подписали по тези цели, те са поели задължение е, е, и е, техните депутати, национални депутати и другите институти са поели задължение да работят за изпълнението на тези цели. И да цитирам един голям европейски автор, мислител и политик Васел Хавел – визията не е достатъчна. Тя трябва да се съчетае с дързост и предприемчивост и трябва да се стремим да, да се изкачваме винаги едно стъпало по-нагоре. Бих искала да призва вас и останалите да тръгнете нагоре по стълбата, да го правим ежедневно и в Европейския парламент, и в съответните ни страни, както по въпроси, отнасящи се до Европа, така и по по-големи глобални въпроси, които които се отнасят до целия свят. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Solberg, for your speech. Благодаря ви много за вашето изказване, госпожо Солберг. Удоволствие е да се работи с вас по този въпрос. Много срещи проведохме с вас. Мисля, че е много интересно сътрудничеството с вашата страна за Европейския парламент. Благодаря ви сърдечно за вашия ангажимент и за това прекрасно сътрудничество с Европейския съюз. Сега оставям властта в добри, надежни ръце. Председател на разискванията ще бъде Линда Макаван, председател на комисията по въпросите на развитието. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това, че ни припомнихме ни припомнихте колко важни са целите за устойчиво развитие и особено колко важно е да се придържаме към ангажиментите си във връзка с борбата с промените в климата, въпреки промяната на политика в Съединените щати. Колеги, преди да започнем дискусията, трябва да кажа, че е, трафикът в Брюксел е задържала нашите оратори но вместо това, докато ги чакаме, можем да ви покажем едно видео за целите за устойчиво развитие, а именно те са ни събрали днес тук. Ето видеото. We can be. We must be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 So, you saw the message there to... И така, колеги, чухте посланието. На всички да казваме за целите за устойчиво развитие, така че все повече хора да знаят за тях. Вярно, че целите са много, но трябва всички да ги знаем. Сега, колеги, имаме проблем. Ще се опитам да проверя дали Наистина това, което чух е вярно, че нашите оратори ще бъдат тук 5 минути след изказването на министър-председателя. Моля обаче да ми дадете няколко а, минути, за да мога да ги потърся. Да, в а, Брюксел а, много по-ефикасни са услугите по придружаване и пилотиране, а, казва министър-председателят на Норвегия. So, the Prime Minister is very kindly... И така, министър-председателят се съгласи да отговори на въпроси, като се има предвид, че сега се получава тази дупка. Искам аз да задам първи въпрос. Вашата страна как се подготвя за изпълнението на целите за устойчиво развитие? Защото когато говоря с колегите от националното ни правителство, разбирам, че хората знаят за тези цели развиващите се страни трябва да ги изпълнят. Обаче отношението е сякаш те не се отнасят за нас. Напротив, те се отнасят и за нас, и за Европейския съюз. Европейския съюз на форма на високо равнище през юли трябва да се отчете как изпълнява тези цели. Много ни е интересно да чуем какво прави Норвегия. Ние миналата седмица, миналата година се отчетохме пред ОНЕ. Какво сме направили в Норвегия? Разделихме целите на две. Едната част са глобализираните международни цели, в които участваме и които преследваме заедно с други страни. Това е част от нашата външна политика и политика в областта на развитието. Някои от нас проявяват голям интерес към част от тези цели. Промени в климата, горско дело. Имаме програми, които а, позволяват а, да се а, изпълняват тези цели. As a country we have six... Так, като... А... Ние имаме също така, за нас не само земята е важна, но и океаните, управлението на рибните ресурси. А, също така целта е океаните да си запазват чисти. Това е една изключително важна цел. Работим и по програмите за развитие, особено за образованието на момичетата и образованието за равнопоставеност на половете. На национално ниво министерствата е, включват в програмите си тези 17 цели. Имаме и съответно отговарящи за наблюдаване на това е, какъв е напредък. 169 са целите, е, конкретните цели са 17 общи такива. Ще ви дам един пример. Здравеопазването. Да, ние имаме много добри постижения при ражданията. Много добро е здравето на майките и на новородените деца. Но по отношение на душевното здраве не сме чак толкова напреднали. Неодавна ни обявиха за най-щастливия народ в света. Много сме щастливи в понеделника, след като в неделя сме спечелили купа по ски. Обаче всеки 500 на 5 милиона души всяка година извършват самоубийство. Значи душевното здраве при нас е проблем. Знаем, че имаме младежи, които отпадат от училище. прекалено много деца отпадат от образователната система на фона на стандартите на ОИСР. Има доста деца, които страдат от психически проблеми, от проблеми в семейството. Това са проблемите на нашето развитие. И често пъти аз казвам, че целите за устойчиво развитие превръщат всички страни в развиващи се, тъй като е, всички в някоя област не постигаме целите и трябва да работим още за тяхното постигане. Е, работим за тази цел системно чрез различните министерства и се опитваме да разберем точно в кои области е необходима повече работа, така че да бъдем е, в състояние да постигнем целите си. И ние имаме много неравенство, въпреки че в световен мащаб това сякаш не се отчита. Ако не съществуват системни политически действия, които да препятстват увеличаването на неравенството, то просто расте. Тук трябва да се работи в областта на образованието, приобщаването на иммигрантите, защото иммиграцията води до увеличаване на неравенството. Много по-трудно е, когато сте мигрант, да се снабдите с работа, да получавате доход, ако не знаете езика, ако нямате необходимото образование. Е, значи, е, ако ви липсват тези предпоставки, вие не сте равностоен на пазара на труда. Значи и ние имаме много работа. Е, сега, колко държави всъщност постигат това? В много от държавите има проблеми, едни или други. Ние тук сме комисия по развитие извън нашата комисия и още една, мисля, че никой не знае за тези цели. това, което чухме от Норвегия е много полезно. Вие си имате отговорник във всяко министерство и това е полезен опит, който може да бъде заимстван. Кой е отговорникът? Коя генерална дирекция отговаря за постигането на целите за устойчиво развитие в комисията? Това е въпрос, който има място. Катрин Бамбремт. Въпроси към министър-председателя. Благодаря. Най-напред Искам да кажа, че сме много удовлетворени от присъствието ви в парламента. Ние смятаме, че Норвегия е част от Европейския съюз. Мисля, че не трябва да бъдете толкова скромна. Според мен, Норвегия е една от най-напредналите страни по всички стъпалца на стълбицата за устойчиво развитие. Е, хубаво е, че е, посочвате къде още можете да направите повече, но е, в сравнение с Белгия, например, страна известна със своите задръствания, включително и в момента, картината изглежда много оптимистично. High... В Белгия ние също имаме проблеми с психичното здраве. Държава на благоденствието нямаме а, голямо неравенство, обаче психическото благополучие на населението не е на добро ниво. И следователно ни е необходим холистичен подход. Имам въпрос, свързан с проблемите на управлението в Европейския съюз. Линда вече засегна този е, проблем. Едно от моите безпокойства е свързано с следния въпрос. Как да направим така, че да не говорим просто за добри намерения, да направим така, че тези намерения да се претворят в дело? Имате ли методика ние имаме методика за останалата част на света, но как да постигнем тези цели и да превърнем намеренията в дела в Европейския съюз? Това е тема, по която комисията ДЕВЕ и комисията ЕНВИ, комисията по околната среда, работят. Обаче всички други комисии трябва да имат отношение, както и генералните дирекции на комисията. Все още няма план как да постигаме целите. Вие сте от страна, която вече има управленска структура за постигане на тези цели, може би несъвършена, но все пак съществуваща. Бихте ли ни препоръчали нещо? Комисар ли да имаме за целите за устойчиво развитие? Някаква структура ли да създадем? Така че наистина вътре в Европейския съюз постигането на целите да се следи нон-стоп. Има ли въпроси от други колеги? Въпроси към министър-председателя на Норвегия? Добре, мисля, че една от трудностите в това, че някои от целите за устойчиво развитие са извън компетентността на Европейския съюз. Например, тези свързани с здравеопазване, свързаните с образование. И за това не е много лесно е, в комисията или в Европейския парламент да бъде създадена структура или да бъде обособена длъжност на човек, който да се занимава специално с тези теми. Всъщност, това, което трябва да направите, е да изходите от вашата компетентност и да видите как да постигнете онези цели, които се включват във вашия мандат. Да кажем, околната среда риболовната политика. Аз бих казала като външен човек, че там развитието през последните 15 години е в положителна посока. Успяхме да регистрираме добро сътрудничество, но идеята ми е, че трябва да се работи върху целите в пределите на вашия мандат. Работим по темата за тероризма, работим по темата за приобщаващите общества. Има разлика между това да се набират а, хора, които са израсли в нашите страни и се чувстват отчуждени от обществата и това да се наемат чужди хора. Част от тези хора, които са расли при нас, са, са имали вземане-даване с полицията. Значи има място за политика, чрез която децата да бъдат отклонявани от този погрешен път. Необходимо е в политиката да се вписва постигането на целите за устойчиво развитие. И това е тази политика, за която вие имате компетентност. Но разбира се, не е възможно да работите по един въпрос и след това да кажете, ако аз съм постигнал нещо тук, това, че другите нищо не са постигнали, няма значение. Ние всички сме взаимно свързани. По отношение на конкурентоспособността, целите трябва да гарантират достоен труд, възможности за следващите поколения. Как програмите за конкурент конкурентоспособността на Европейския съюз допринасят за придобиване на квалификация и за създаване на работни места, така че младите хора лесно да могат да си намират работа. Значи много проблеми проистичат от е, плана е, за, на целите за устойчиво развитие. Е, ако мога да откроя една важна цел, тя е номер 16. Доброто управление, прозрачност, откритост зачитане на гражданското общество. Тук е, много общества изпитват е, значително напрежение. Цел 16 обхваща и корупцията. Трябва да бъда честна. В света съществуват много ресурси, които позволяват да се решат социалните проблеми, но за тази цел трябва да се преборим с организираната престъпност и корупцията. Просто а, опитайте се да пречупите през вашата компетентност целите и ще видите, че те всички а, могат да ви бъдат полезни. И така, а, колегите още са в задръстване. Мириам Дали. Мириам Дали. Um, Госпожо министър-председател, благодаря ви за това, че сте тук. Всъщност много положително бе да ви изслушаме и да чуем как акцентирате върху психичното здраве. Аз много пъти съм оставала с впечатление, че в редица държави членки психичното здраве не е приоритет за политиците. Това е така въобще в доста страни по света. вие Казвате, че имате 500 самоубийство в Норвегия за население от 5 милиона ежегодно. Мисля, че това е върхът на айсберга. Много ми допадна това, че свързвате психическото здраве както с миграцията, така и с образованието, особено на момичетата. Защото често пъти мигрантите имат усещането, че към тях не се отнасят така сериозно, както към собственото население. Как може да изведе като приоритет една страна психичното здраве, така че то да фигурира отчетливо в здравната политика? и как да се проведе връзката с миграцията и с образованието на момичетата. Вие какво правите за да акцентирате върху тази връзка? Как разработвате политиката си? И второ, когато говорим за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие, приоритет непременно ще се окаже борбата с промените в климата. Интересно ни е да чуем какво мислите за последните действия на американската администрация във връзка с Парижкото споразумение. Какво мислите за екологичната политика в Европейския съюз и извън него? Вдъхва ли тя увереност у вас? че ще се справим с проблемите. Например, системата за търговия с емисии и други наши мерки, смятате ли ги за подходящи за целта? Е, смятате ли, че те ще допринесат за постигане на целите в областта на климата, които сме си поставили? Think, well, ще започна с психичното здраве. Това е приоритет за моето правителство. Психичното здраве. Um, to, um, um е свързано с злоупотребата с вещества. Е, защото когато хората злоупотребяват с различни вещества, например наркотични или с алкохол, е, това се отразява върху психичното здраве. В нашите болници е, процентно работата по тези въпроси е повече, отколкото работата им за традиционни заболявания. Значи в Норвегия болничната помощ е от компетентността на правителството. Ние просто казахме, че ще измерваме постиженията на болниците, техните управленски постижения в зависимост от това дали могат по-целесообразно да изразходват средства е, за психично здраве и за злоупотреба с вещества, отколкото е, за тривиални здравни проблеми. Това е много силен стимул. Е, просто превърнахме психичното здраве в приоритет на болничната помощ. И разбира се, в доболничната помощ и извънболничната помощ се опитваме да работим с общините. Там вече отговорността не е пряко на правителството, там се намесват местните органи. А, също така в общините си имат своята самостоятелност управленските органи, но все пак чрез общините се опитваме да стимулираме настаняването на нуждаещи се. След дълъг престой в болница, хората да излязат и да знаят, че ще имат прилично жилище. Та, опитваме се да убедим общините да инвестират в това тези хора да бъдат настанени и да бъдат върнати на работа, за да не се връщат към а, наркотична зависимост или да се задълбочават психичните им проблеми. Сега сме решили заедно с партиите, които ни подкрепят в парламента, да изработим план за действие във връзка с проблемите на младежкото здраве, защото тези проблеми напоследък растат. Значи, работим за специален план за действие, като той ще бъде съпътстван от специфични механизми и средства. Ще се разшири здравното обслужване в училищата. Знаете, че във всяко училище има най-малко медицинска сестра. Е, навсякъде ще има медицински сестри е, и работим за това те да си сътрудничат е, с психолозите в общините. Само, че това изисква практически действия и изисква въпросът да бъде превърнат в приоритет. Предполагам, че и във вашите страни е така, както при нас. Най-тежката болест, до която можете да стигнете, е душевното заболяване. Една трета от нас в някакъв етап от живота си са се нуждали, нуждали от помощ за преодоляване на тежка житейска ситуация. И ако не получите тази помощ на време, положението се задълбочава. Е, може би обществото ни е по-напреднало. Това обаче означава, че е много по-трудно да е, намерите цел в живота си, губите си работата, всеки ден ви заливат проблеми. Може би е, става дума за съвсем модерни заболявания. Заболявания на модерността. Това е причина някои да казват, че е, хората грешат, като искат е, повече помощ, но аз не мисля, че те грешат. Напротив. Второто, за което бях запитана, бе промяната в климата. Аз съм много голям привърженик на Парижското споразумение. Смятам, че трябва да работим на тази основа. Можем да кажем просто хубаво, САЩ са си взели решението, но ние ще се придържаме към този план – Интересно ми е, ако не заема водеща позиция в този процес, какво ще постигнат Съединените щати? Защото е, Промените в климата имат значение за търговската дейност, за обществото като цяло. Нашите предприятия вече имат по-нисък обем на емисиите и продължават да работят. Ние искаме да намалим емисиите си с 40%. Това е нашата програма. Мисля, че системата за търговия с емисии трябва да бъде позатегната. Трябва да има по-малко безплатни квоти. Трябва да не се стимулира така производството на въглероден двуокис. Това е важно. Що се отнася до сектора извън търговията с емисиите, ние Е, също работим е, за цел 40%, като фокусът ни е върху транспортния сектор. Всъщност това е единствения сектор извън системата за търговия с емисии, който е, е с много голямо значение, защото при нас е, е електричеството се получава от е, е, хидроизточници. Е, хората и за бъдеще ще ядат червено месо, например. Е, опитваме се да ги вразумим и да ядат по-малко, обаче политик не може да вдигне пръсти, да го размаха и да каже няма да ядете това, ще ядете онова. Та, приоритетът ни е транспорта в тази връзка. Днес е, една трета от новите коли продавани в Норвегия са електромобили. и при нас е много ниско е, данъчното облагане на електромобилите. Е, та данъчните инструменти използваме именно за да стимулираме промяна в поведението на хората. Но разбира се, и за нас ще е трудно в сектора извън системата за търговия с емисии да свалим емисиите с 40%. Смятам, че можем да постигнем е, обещаното да изпълним задълженията си до 2030 година, въпреки трудностите. Е, за сега се справяме много по-бързо и много по-ефикасно, отколкото смятахме. Хайди Хаутала. Uh, Благодаря. Много се радвам да видя един министр-председател от скандинавските страни тук. Нека да ви попитам за сътрудничеството за развитие. Аз много се възхищавам от политиката за развитие и сътрудничеството, което осъществява Норвегия. Стратегически целенасочена и сериозни инвестиции също. Какво бихте предложили? за мерки за финансиране на политиката за развитие във връзка с целите за устойчиво развитие. После има една доста успокояваща тенденция да се свързва помощта за развитие с изисквания за контрол на миграцията към Европа или дори за изграждането на военен капацитет. Да, когато преговаряхме по документа Консенсус за развитие, този въпрос беше много важен в парламента. Да работиме за бедността там на място. Отговор, Много е... Тези проблеми са трудни. Не трябва да забравяме, че в някои области ако нямате контрол над положението, свързано с сигурността, няма да можете да правите нищо и за най-бедните. Така че не е толкова просто. Разбирам защо въпроси за сигурността трябва да бъдат повдигани, когато става дума и за помощ за развитие, защото в противен случай няма да можете да помагате на най-уязвимите. -уязви в края на кращата целите са именно за това никой да не бъде оставен извън тях. Развитието, според мен, не може да дойде отвън. То се случва вътре в страната. От политиката на страната – която е насочена към постигане на развитие. Единственото, което отвън можем да направим е да помогнем. Тоест, ако подкрепяме политици и системи, които а, застъпват програми за развитие, в които и вие е, вярвате, това може да помогне. А, може да се осъществява помощ, разбира се, в е, спешни случаи. За мен най-важното е образованието, защото независимо от системата, ако хората са образовали, те ще могат да осъществят промени самите те. Помощта за развитие понякога помага на системи, които не е необходимо непременно да се развиват, защото може да случи така, че се използват за целите на корупцията. Така че има и такъв момент. Президентът на Гана, който също ще се появи тук, днес говори, че амбицията на страната е да не зависи от помощи. Това е неговата амбиция като президент на страната. Това е достойно за уважение. Ако има прозрачност, ако можеш да се справиш с корупцията, която наблюдаваме в е, ред страни, тогава е, ще можеш да мобилизираш и много ресурси от своята собствена страна. Целите за устойчиво развитие са един обобщаващ холистичен подход към развитието. Може би има и други мнения, друг поглед към тази ситуация. За мен възможно е да има помощ, но тя ще е, е смислово различителна за развитието, ако в тази страна съществува система, която също се стреми да работи за развитие. Е, здравеопазване, образование. Е, не може да се постига развитие, ако няма съответна система. Председателката, Госпожо министър-председател, благодаря ви. Да, аз осигурих забавление за паузата, но също така ни дадохте отличен пример защо сте избрана за съпредседател. За това нека да благодарим на госпожа премиерът. Изключително уважаваме постиженията на нейната страна. Well, our guests have been on a kind of odyssey, I think, around Brussels. I think they have been... Нашите гости са забележителност в Брюксел и вероятно затова има е толкова трудно да стигнат до парламента. Нека да кажа сега на нашите гости, че разговаряхме за целите за устойчиво е, развитие, за това, че трябва да има информираност е, за тях, е, че подписахме сутринта един нов документ консенсус за развитие, свързан и с сътрудничество и законови рамки. Изключително важно е, защото виждаме колко много са предизвикателствата към многостранното развитие – и в Копенхаген и Париж и сега виждаме пък какво се случва, така как отстъпва президента на щатите от тези договорености. Считам, че ние трябва да се придържаме към целите за устойчиво развитие и, както каза министър-председателя на Норвегия, не само да говорим, но и да действаме. Затова започвам сега с първата дискусия. Ако е готов професор Сакс, съм готова да му дам думата. С огромно удоволствие ви посрещам днес тук. Вие познавате професор Сакс. Той е директор за Център за устойчиво развитие на Университета Колумбия. Срещали сме се с него на много различни форуми. С удоволствие искаме да чуем вашите виждания за това как да се развиват нещата. Благодаря. Удоволствие и чест е за мен да бъда тук. Програмата на целите за устойчиво развитие е от изключителна важност. Штатите така възприемат позицията на известно изчакване в момента, но всички, които сме така извън, ще се опитаме да направим максималното, да продължаваме, защото всичко друго е опасно. Европейския съюз следва да играе много голяма роля в устойчивото развитие. Европа е региона в света, който е постигнал най-голям напредък и е, именно тези цели отразяват ценностите на вашия съюз. Много дълго се е, съсредоточавахме върху три основни цели е, устойчиво развитие, екологосъобразност и економическо развитие. Има някои основни предизвикателства, с които трябва да се справим, както и вие в Европейския съюз, така и останалата част на света. В Европа най-основното предизвикателство, освен необходимостта да се управлява економиката и различното развитие на страните, най-основното общо предизвикателство пред Европа е трансформацията на енергийните е, системи, защото това е основният проблем. Намаляването на използването на въглерод до, до създаващи горива. Не е достатъчно да има 28 национални плана. Трябва да има европейски план за тази цел. Трябва да има а, мрежа, която е, енергопреносна мрежа, която да, дава възможност, примерно, възобновяема енергия да се придвижва по цяла Европа. В момента тази мрежа не е доизградена. Енергийната политика на Европа е да има консенсус между 28 те страни членки, т.е. консенсус между 28 национални политики. И сега трябва да ви го кажа, знам, че не е лесно да го приемете, но има нужда да има европейска политика. Така в Штатите имаме три подмрежи и една голяма национална мрежа. И ако не се намирахме в тази безумна политическа ситуация, е, бихме имали възможност да пренасяме ветровата енергия от единия край на Америка до другия и е, слънчевата енергия и така нататък. Е, сега въпросът е примерно как да се свърже канадската е, система, произвеждаща електричество от ВЕЦ с е, американската. Подобно вид предизвикателства са от световен мащаб и би следвало Европа да изгради една достатъчно технически модерна енергопреносна мрежа. Сега там ще бъдат включени субсидии. Въпросът е дали ще има ядрена енергия или не. Европа трябва да има енер... енергийна мрежа, която да е устойчива, ефтина и е, с минимално създаване на въглерод. Това е за мен основното предизвикателство за целите за устойчиво развитие в Европа. Има и други предизвикателства, примерно управление на земята, биоразнообразието, кризата в Средиземноморието, която е изключително сериозна и цели 14 и 15 в такъв смисъл са от съществено значение. Европа е прекрасна, просперираща част от Европа, макар и да не се чувства винаги така. И вие сте най-близо до постигането на тези цели, но те трябва да бъдат включени в програмите за развитие, особено целите за, за опазване на околната среда. Това го правите, но като че ли не е толкова организирано. Необходимо е да има така регионални подходи, но а, като цяло политиката не е изведена достатъчно на европейско ниво. Просто в световен мащаб целите ви трябва да са много по-крупни. В пост, след военната ера свърши. Сега ако е, тук не говоря за война през Атлантика, ние имаме политическа война в САЩ, което е абсурдно, ще се ще справим с това. Но идеята е че е, Европа може да преживее с друга външна, различна е, друга външна политика, че е, се свежда само до НАТО. Според мен това е отживелица. Европа трябва да има един силен глас и да се чува силно, да е единен глас. Вашите всъщност беженците е, са резултат от войните, които ние започнахме. Дойдоха от след инвазията, е, навлизането на, на е, САЩ в Ирак, в Афганистан, след инвазията на, на, на месата на Франция в Ливия и така нататък. Просто нужна ви е по-добра външна политика, честно казано. И, извинявайте, че така наричам нещата със собствените им имена сега САЩ е, сякаш се готви да започне война с Иран. За какво става дума тук? Нима нямаме достатъчно, достатъчно на, е, е, проблеми ежедневно, с, да се мисли за, за нова война. Така че тук трябва да се чуе гласа на Европа. Европа трябва да каже спрете. Мисля, че роля, Европа е, е най-крупният голям е, интегриран пазар в света. Е, следователно и нейната политика, нейния глас трябва да се чува много по-ясно и много по-единно и да е противовес на, на този глас, който идва през океана и е непредсказуем и тотално се разминава с вашия. Е, Европа, е, която е, е, трябва да бъде е, естествения водещ е, по тези въпроси и за целта, за да има ефект, трябва да, има, да, да говори на един глас и, гласа и да се чува ясно. Тези цели за устойчиво развитие трябва да могат да решават проблеми, защото всъщност те представляват една загадка, една мозайка. Те поставят, залагат една цел, която е важна. Една от целите важна за Европа е четвъртата. Е, все, е, всеобщо е, средно образование. Защо отрешаващо значение е това? Защото 1,3 милиарда, 1,2 милиарда при вас, 1,2 милиарда в Африка, е, е, са при вас и Африка. Е, при, тези, при тези ръждаемост Африка ще стигне до 4 милиарда. И представете си нуждите от образование. Освен ако не се трансформира образованието изцяло, Африка ще се изправи пред демографска невъзможност. Също се отнася до Европа. Така че четвъртата цел е наистина една загадка. Загадката е как да постигнем е, е, всеобщо е, средно образование за всяко дете те в Африка, след като сегашната ни е процент на завършващи средно образование е 25%. Тоест, според тази цел, след 13 години от 25% завършващи трябва да стигнем до 100% завършващи средно образование. Това е, реалистично ли е, изпълнимо ли е. Да, ако е, след като можем да стигнем до луната и да се върнем след 8 години, тогава можем да вкараме в училище всяко дете. Това не иска... А, иска ли това някакъв план? Да, разбира се. Има ли такъв план? Няма. Могат ли да си позволят е, сами африканските страни това? Не. Аз съм се е, правил тази е, сметка аритметична десетки пъти в всичките си качества правителството на Норвегия е, спонсорира комисията Браун за образование. Те е, запушиха липсите, запълниха липсите с 40 милиона долара годишно. Но кой, е, кой е, взема на сериозно това? Е, кой казва, ето имаме е, недостиг в финансирането, как ще го запълним? Е, никой. И тогава за какво е цялата ни работа? Защо се опитваме да, да разберем проблемите, да е, изготвим бюджет, да, да го актуализираме, да е, обявим важността на, на целите, след като никой няма конкретен план как те да бъдат постигнати? И това, което се опитвам да ви кажа е, е, това, което е, е, е, че много по-лесно е да се постигнат тези цели, отколкото само да се говори за тях. Много по-ефтино, защото ако не постигнем целите, най-ужасни неща вече се случват и ще става все по-лошо. Е, сега, ако има министър на образованието за Евроафрика, е, ако той излезе и каже имаме недостиг в финансирането, как да е, го компенсираме, тогава трябва да има конкретен план за това. Но какво ми идва на ум като решение? Комисията, заедно с Комисията за Африка, трябва да седне и да каже, ето, за да отговорим на, на, на да изпълним е, четвърта цел, е, трябва да действаме бързо. Европа е, отпуска толкова помощи, но те не са насочени конкретно към тази цел, например. Така че, моя съвет е, е, той е точно съвет, наистина. Най-добрият съвет, който мога да дам е, е погледнете сериозно на, тези, на тази цел, конкретно. Е, попитайте комисар, съответния комисар, как могат да бъдат постигнати тези цели, особено за непосредственото ви съседство. Каква а, роля можем да играем ние, а, къде са недостатък, къде е недостига, къде са празнотите, как могат да се запълнат и а, още нещо, което е много уместно в този случай. Аз а, е, го използвах в аналогията е, и преди съм е, го казвал пред колегите си застъпници. 61 61 година президента Кенеди лансира програмата за кацане на Луната. Когато го направи, той не каза аз ще, се, ще, ще, бъда, ще стана велик, ако направят, е, изпълнят тази програма. Той каза, я, Луната, интересно би било да отидем там. Той дори не каза, хайде да кацаме на Луната и да се върнем безопасно на Земята. Той буквално това, което каза е, преди да приключи, да свърши това десетилетие, нека да пратим човек на Земята и да го върнем безопасно на Земята. Той постави една цел, даде и срок – след което щатите наляха много пари там. 500 е, е, хиляди ангажираха в е, персонала на НАСА и наистина след 8, 8 години по-късно Нил Амстронг стъпи на Луната. Ето това е амбициозно програмиране, имаш срок, имаш ясно формулирана цел, имаш срок и средства да я постигнеш. НАСА е, наистина беше най-мощната институция, която някога сме имали. Ето, най-големия е, инженер в света, най-великия, каза, имаме един е, график, как да го изпълним. Това ни трябва и за целите за устойчиво развитие. Имаме срокове за средно образование, за универсално социално социални помощи. Е, е, сега нямаме такъв за декарбонизацията, но е, моята надежда и това е един зов, който отправям хиляди пъти на ден. Просто да погледнем сериозно тези цели да имаме ясна времева рамка, да, да съответно да формулираме бюджета за това и ако го направим, Европа ще стане и света ще стане много по-хубаво място, безопасно, много по-устойчиво, много по-мирно, продуктивно, ако, разбира се, погледнем на тези цели много по-сериозно, отколкото сега. Благодаря, професор Сакс. Според BBC и ЮНЕСКО е, помощта за образование в Африка е, е спаднала, намалена средне с миналата година. Е, вие говорихте за значението на Европа и водещата роля на Европа. Тя е, някой, който идва от страна, която взе погрешното решение, според мен, да напусне Европейския съюз, е, аз, т.е. Е, за мен е привилегия да дам думата на, на колега от... да прехвърля председателство на колега от нова държава членка. Павел, имаш думата. Всъщност ти си моя ментор благодаря за квалификацията нов колега е, като нов е, колега, като нов е, можем да си позволим да правим грешки. Ако човек е стар и опитен, това е по-трудно. Когато като заместник председател на Енви е, нашата основна е, задача е, са проблемите на околната среда, устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие са нашата така ежедневна занимание, бих казал с така Тъга констатирам, че не всичките ни приятели на Твитър споделят нашите цели. Е, колкото до предизвикателствата, пред които сме изправени, е, е, професор Сакски изброи, но две не бяха споменати, а именно да се придържаме към принципа за пропорционалност, когато мислим за нашите е, цели и пътя да ги постигнем, а все още не сме достатъчно е, така, не са, съответстват е, средствата ни на, на целите и последователността също това тук ни, това, в това отношение изоставаме. И когато говорим за проблема с транспорта в Брюксел, и проблема днес. Е, ще използвам този повод е, да дам е, думата на нашия застъпник професор Мохамед, който е баща на Мурабит, който е, е според списанието Fortune един от броевете на списанието, един от най-големите предприемачи споделя и Нобеловата награда за мир заедно със свой колега. Благодаря, добър ден. Накратко ще ви запозная с работата, която върша, за да знаете защо тя има отношение към целите за устойчиво развитие и защо ще споделя това, което ще ви кажа след малко. Аз съм работил в банката за бедните през от преди повече от 40 години е създадена тя. 9 милиона са нейните получатели, главно в Бангладеш и преди всичко жени. Това са собствени пари, не ползваме кредитни линии от да нито безвъзмезни средства, които някой да ни предоставя. Освен това, нашите кредитополучатели са и акционери, т.е. като има печалба, тя се връща при тях. Това е моята предистория. Занимаваме се с микрокредита, микрофинанси и ги разпространяваме глобално. Преди около 9 години през 2008 година в Нью Йорк, да, в Съединените щати, помогнахме да се създаде същата програма. И там тя също регистрира успех и се разшири. Днес вече в САЩ има над 20 клона. В Небраска, в Северна Каролина, в Лос-Анджелес, в Сан-Франциско и на други места – там а, около 86 000 са кредитополучателите, 100% от тях са жени. Началните кредити, които получават, са около 1000 долара. Няма никаква документация, никакви документи. 9% е лихвата. И е, това, е, разбира се, е, са хора, които са в голяма нужда и са застрашени, например, от изгубване на жилища. Резултатите са невероятни. Това, което се опитвам да кажа сега, е, че всички тези микрокредити, за които сте чували, се раздават от неправителствени организации поначало, с изключение на нашата организация, която е банка. Ние искаме законодателите да приемат законодателство за създаване на банки за бедните. Банковите законодателства днес позволяват да създават банки за богатите. Богатите нямат нужда от тези банки, защото имат пари. Ако искате да стигнете до бедните хора, се нуждаете от отделни банкови институции, различни от съществуващата банкова система. Значи необходимо е да се реформира банковата нормативна уредба. И това е неотложен въпрос. В Съединените щати също работят много неправителствени организации. Ако им дадат банкови лицензии, милиони хора ще бъдат обхванати. Функционира тази система, има печалба, много бедни хора ще могат да вземат малки кредити. Иначе тези милиони и милиони долари трябва да дойдат от някъде. Една идея е, ще споделя. Тя е, ни накара да обхванем второто поколение на кредитополучателите. Е, те обикновено са образовани деца, но нямат е, работни места. Ние казваме, това да се търси работно място е старомодна идея. Всеки може да работи, е, защото човек се ражда предприемчив. Погледнете майка си тя е взела 30 долара заем никога не е излизала от селото и е станала предприемач. И този заем го е изплатила заедно с лихвата, като животът ти се е развил. И питаме децата, ами какво ви е лошото на вас? Какво не е наред при вас? А, погледнете майка си, нека тя ви научи как да започнете бизнес. По този начин ще освежите това, което сте научили в училище и ще започнете да работите сами. Заетостта, мисля, че е изкуствено създаден проблем. Оттам и безработицата. Реалният проблем е с това, че няма предприемачество, а не с това, че има безработица трябва да се искат а, от младите хора да дават идеи, да генерират идеи, както са ги генерирали техните майки и да им се даде малък капитал рисков, който те да завъртят и като постигнат успех да го върнат. Ние сме социално предприятие. Uh, Тоест, не искаме да печелим на ваш гръб, искаме само да ни върнете парите, за да ги дадем на някой друг. Тази идея може да се осъществи навсякъде в света. Просто хората трябва да получат възможност и също така образователната система трябва да внушава на хората, че не е вариант само да търсите работа. Можете да бъдете и създател на работно място. Да търсите работа означава да сте в едно положение. Но да създавате сам работата си означава да сте в съвсем различно положение. Ние по рождение не сме хора, които търсят работа. Ние сме хора, които събират храната си, които я обработват, които ловуват, които генерират, които създават възможности. Такива сме рождение и по природа. И у всеки го от нас дреме бизнесмена. Искам да споделя още нещо с вас. Въпреки всичко, което се говори, проблемът е огромен. И това е проблем с концентрацията на богатството в прекалено малко ръце. Всеки ден този балон расте, стъблото му става все по тънко. 99% от световното богатство принадлежи на 1% от населението. Балонът расте, хората, в чието ръце е съсредоточено богатството, стават все по-малко. Това е опасна ситуация. Е, това не е вина на хората, а просто структурите, които сме изградили в историческото си развитие, са допринесли за този проблем. Трябва да преправим структурата. Иначе в някакъв момент ще стигнем до политически и социално взривоопасна ситуация. Вие сте чули е, по време на предизборната кампания в САЩ, че една десета от 1% от населението в САЩ притежава над 90% от богатството. Едно семейство в Съединените щати. Семейството, което стои зад Уолмарт имат повече богатство, отколкото 40% от всички американци взети заедно. И това богатство расте всяка година. Проблемът не е изолиран, във всяка страна съществува. Няма значение какво правим, защото явно положението се задълбочава. Докато стане взривоопасно, то ще се задълбочава. И последното, което искам да кажа, е, че е, ние сме създали, задали сме, сме си е, като цел три нули. Първата нула е нулева бедност. Нулева бедност може да се постигне. Втората зир... Е, нула е, е нулева е, заетост и безработица. Както казах, заетостта за мен е остаряло понятие. Няма нужда да седите да бездействате и да чакате някой нещо да ви даде. Защо младите хора да бездействат? Това е безсмислено. Те поначало са активни. Когато сме били на времето в пещерите, ако сме бездействали, ще ли сме да измрем? Значи, е, точно това ни е спасило. Излизали сме от пещерите, събирали сме си храната, ловували сме. Просто финансовата система ни кара да бездействаме. А ако сложим е, пари на масата, малко пари, всеки ще стане предприемач. Значи, а, втората нула е нулева безработица. И третата нула е нулеви емисии на въглероден двуокис. Това са нашите три нули. Това е целта, към която вървим. Благодаря. ви. Uh, um, uh, да, да. Много големи въпроси засягаме, както и за всичко, което е голямо около нас, звездите, океана и така нататък. Следващия ни оратор е председател на Световния съвет за устойчиво развитие и на бизнес съвета в света. Той заседава в борда на ООН за световна разбирателство. Now he's, he's here and floor is yours, Paul. Thank you. Always. Заповядайте, господин Полман. Много съм възхитен от това, което е, чух. Когато генералният секретар ме помоли да бъда един от 27-те члена на панела за устойчиво развитие тогава, аз се съгласих, защото считах, че когато няма смислено световно управление в този свят от толкова сериозни проблеми, това вероятно бе единствената възможност да създадем някаква рамка. Също така много бързо открих, че съм единствения представител на частният сектор. И започнах да съжалявам, че съм станал член на този панел, защото е, всички се обръщаха към мене с чувството, че ето всички тези проблеми са създадени от частния сектор. И с течение на времето и на нашата работа започнахме да работиме и по цели за устойчиво развитие. Започнахме още преди 15 години. Също така установихме, че има и проблеми, които са от вид, отвъд първите цели за устойчиво развитие до 2000-та година. Естествено, бизнесът също имаше своите сериозни интереси. Много хора в частния сектор са напълно наясно, че ако обществото не функционира нормално, и бизнесът няма да може да функционира нормално. И е, всеки, те включително, искат е, да бъдат е, тук на Земята достатъчно дълго става. Тогава вече се поставя и въпроса каква е дефиницията на устойчивост. Устойчивостта засяга и бизнес моделите, например. После разработихме новите 17 цели за устойчиво развитие, където включихме и погледа на нашите среда. 154 е, са под е, целите и те не могат да бъдат постигнати без ангажираността на бизнеса. Защитата на океаните, на континентите, 16-та цел за устойчиво управление, за партньорство, всичко това е, са част от целите за устойчиво развитие, които засягат и бизнеса самите цели, е, ако е, трябва да бъдат изпълнени, е, това ще струва 2-3 милиарда, което е един съществен, съществена част от БВП. И ако не работим по целите за устойчиво развитие, всъщност ние също създаваме разходи, които са много високи. Така че е, не е въпрос само на морала на бизнеса. Е, когато и економическите съображения са, се оказва, че ще работят против вас, по-добре е да се присъедините към е, тенденциите, които са за ако трябва да говорим колко ще ни струва загубата на биоразнообразие, 3% от БВП е оценката. Ако трябва да оценяваме загубата на възможности от липсата на равнопоставеност на половете или достъп до заетост на жените, стигаме до цифра 15% от БВП. И не става дума само за възможност за работа, примерно недохранване в първите 15 дни от раждането води също до съществена загуба в последствие на БВП. Така че а, ние трябва да търсим унищожаване на бедността с малки разходи по устойчив начин, за да се предотвратят последиците от бедността. Да. ние имаме пътна карта с тези цели за устойчиво развитие и е, това, което се случи сега обаче с климатичните е, промени и бяхме е, така имаше усилия от отговорно настроени правителства, от НПО, но също и от частния сектор с цел да се декарбонизира веригата на създаване на стойност, защото частния сектор си дава сметка какво би означавало обратното. Решението на администрацията на САЩ да се оттегли от споразуменията от Париж се срещнаха с реакцията на бизнес средите в обратна посока. Те казаха, че ще увеличат своя принос – с цел да може да се развиват устойчиви бизнес модели дългосрочно. 17-те е, цели са доста сложни. Много лесно е нали, да говорим за климатични е, промени. Това е само една тема, но тези 17 цели обгръщат 17 различни теми. И е, в тях се, случва, е, се включват и нали, дори такива прости неща, като е, да останем живи. Ние сме създали комисия за устойчиво развитие, сложили сме председател известно лице, много компании от финансовия сектор и различни представители на бизнес асоциации са включени там. Тази комисия работи около година, година и половина и излезе а, с а, много добър а, доклад, който се нарича По-добър бизнес в един по-добър свят, където се обвиня, обясняваше на бизнес общността какво означават тези цели за устойчиво развитие. Четири основни области бяха разгледани градовете, енергията, суровини, и е, храна, земеделие и здравеопазване. В тези е, четири е, области определихме около 50 основни зони, където може да се допринесе за развитие посредством целите за устойчиво развитие. Обсъждахме възможностите от днешния момент до 2000 и 300 година факт е, че могат да се създадат 380 милиона работни места е, с цената на 12 трилиона долара за постигане на тези цели. Ние имаме и конкретен план как това да бъде направено. Сега въпросът е, е бизнес общността да започне да работи в тази цел а също така да не се работи само за интересите на притежателите на акции и да не се гледа само каква ще е печалбата, но да се работи и в посока постигане на целите за устойчиво развитие. Това е и една от причините, примерно, компаниите да се ориентират и към да ориентират бизнеса си в по-дългосрочна перспектива. Защото устойчивото развитие ви дава именно тази възможност. 1500 управителни директори са представени е, в е, форум, който обсъжда тези въпроси и ги интегрира съответно в бизнес моделите на компаниите, в програмите им за работа и се работи за по, повече промени, повече трансформации. Примерно, разхищението на храна. Това също има отношение и към затластяването, и към устойчивостта на продоволствената вери. Работиме също темата, по темата защита на а, горите и обезлесяването. После системите за земеползване, темата корупция, разбира се. Значи, много големи инициативи, е, с които хората се опитват да обърнат нещата, да търсят и по-добра среда за бизнеса. Разговарях с е, комисари. Е, Европа аз, освен, че съм европеец, считам, че Европа, независимо от предизвикателствата, няма е, право да критикува политическия... Е, ние нямаме право да критикуваме политическия процес, ако не участваме в него. Аз а, е, а, осъществих известни срещи в Белия дом преди срещата на Г7 и точно тази теза развих. Не можем да критикуваме, ако не направим всичко възможно да постигнем правилните решения. Та тук в Брюксел се случват много сериозни неща. В щатите цари безпорядък. Виждаме взаимоотношенията с Китай. Европейската економика започва да набира темпове. Е, може би малко по-добре от последните няколко години. Европа в момента се възстановява, се обединява. Сега, за съжаление, един от големите ви членове е решил да напусне Съюза, но е, създава се инерция в е, Европейския съюз. Хората, вече видяхте в Франция избори, в моята страна също може би вече хората считат, че е време да излезем с нещо, което е по-добро за всички. И е, целите за устойчиво развитие могат да се използват като рамка. Съгласен съм с Джефри, че документа, е, който сега излезе от името на Европейския съюз, е всъщност доста разочароващ има известна връзка е, по някои от целите, но амбициите в момента формулирани в така плана на Европа за устойчиво развитие, са такива, че аз лично не бих се гордял с това, че съм европеец. Какво ще струва инвестициите в подобни програми? Ние трябва да оценим и това. В момента има прекрасна програма за така наречената кръгова економика – Кръговата економика е понятие, което се радва на голяма подкрепа. Тук там се създава потенциал да се повиши ефективността с порядъка на трилион долара. После инвестициите, примерно в продоволствие, един долар инвестиран в устойчиво производство връща 6 до 7, а в борба с климатичните промени 5 долара. Тоест ние трябва да си даваме сметка за това. Примерно образованието – трябва да има и достатъчно амбиции да се създават устойчиви и амбициозни цели за развитие. Ние сме един от регионите, които стига най-близо до осъществяване на визията за тези устой... цели за устойчиво развитие, но има още много какво да се прави. Ние искаме Европа да е едно добро място за живеене, но искаме да създадем среда, в която и останалата част от света да има подобни амбиции. Затова, независимо от предизвикателствата, аз се чувствам оптимист, но има няколко неща, по които задължително трябва да работим. Няма управителни директори в, този, е, в света, които да не искат да работиме е, в атмосфера на доверие и е, на амбициозност на целите. Въпросът е как да променим поведението на хората, как да премахнем границите им, за да, говоря да работят те в сътрудничество и доверие. Примерно финансовите пазари. Е, как да се създаде обратно нормално доверие в тях, финансовата система, економическата система, това са понятия, които се е, дефинират по много тесен начин. Е, финансов капитал и така нататък. Ако само търсиме оптимизация на, на възвръщаемостта от е, финансовия капитал, ние няма да стигнем до никъде трябва да търсиме възвръщаемостта на социалния капитал и на интелектуалния капитал. За това имаме желание и да се сложи цена на въглерода, например. Видяхме и резултати в такъв смисъл. После, трябва да се смени системата малко срещу мнозинство. Малко хора срещу мнозинство. Капитала срещу труда. Много хора считат, че е, с е, развитието на изкуствен интелект ще се унищожат до 1 милиард работни места. Трябва да се мисли за това как да се работи по-приобщаващо е, за развитието на света е, като цяло. Има компании, които искат да работят отговорно и ние следва да работиме ръка за ръка с институциите, за да се създадат и съответните рамки на политики. В противен случай нищо няма да постигнем. Ah, um, uh, Времето ни е, е изчерпано почти, е, но понеже поискахте думата, ще ви я дам но много ви моля една минута. Опитайте се да се вместите в една минута. Трябват ми 30 секунди е, и искам отговор за 30 секунди. Благодаря ви за това, че говорихте пред нас и е, по тази тема. Питам се, има ли някакъв пример в света или в Европа е, на страна, която е, взема на сериозно тези цели? Имате ли една страна в световен мащаб или в Европа, която наистина работи сериозно по този въпрос? Колумбия. Важното е, че е, е, тук работите изолирано в силу си. Ако а, е, така действат и компанията, и, и правителствата, а тези целите за устойчиво развитие вече са в хоризонтален план, междуведомствени и така нататък. И ако имате, а, е, действате А, е, когато А, е, е, е, изградим една фабрика, да кажем, да кажем, трябват ми за моето производство домати. Нека да, да ангажираме и, и супермаркет за целта, нека да го направим в регион, където има обезлесяване в този процес търсим и е, равенство между половете. Е, гарантираме и е, един достоен живот за тези хора. тоест, е, именно е, Колумбия е, и ръководителя Колумбия мисли по този начин интегрирано и наистина се получават резултати. И точно добрите предприемачи биват възнаградени за това. всичко това става в една среда на прозрачност когато аз е, е, трябва да правя някаква сказка и да говоря, просто взимам е, два, е, двуднев, екземпляри от Financial Times и, всичко е там. Е, тоест, е, тази прозрачност дава ласък на, на е, е, е, развитието по много по-бърз начин. Джефри, you have seconds. <coughs> да, беше много сложно, е, но съвместихте две секунди. Два кратки коментара първо, ако погледнете е, индекса за е, на целите за устойчиво развитие, е, който издава ООН, виждате, че европейските страни са водещи в списъка. Това е очевидна демонстрация за това, че това, това ясно показва, че тези цели най-добре пасват на европейската европейския е, ландшафт. Те са, е, защото Европа е най-балансирана в това отношение. Е, на върха са скандинавските си, те са водещи Норвегия, Швеция, Дания. Те са най-горе в списъка по всички категории. Германия работи добре и мисля, че е, бих казал, че цяла Европа може да постигне е, целите. Колкото обаче до националните планове за действие, ще е, дам за пример отново Норвегия или Швеция. Там има много солидни управленски структури, които работят по националните цели. Германия също интегрира цели за устойчиво развитие в своята е, политика е, за устойчивост в Германия, други страни обаче не в такава степен. И накрая, от гледна точка на развитието в е, чужбина, наистина там има изоставане. Там такова едно сериозно програмиране за успех изостава. И е, това е, трябва да бъде задача домашното на комисията и на парламента. Наистина ние благодарим на застъпниците на целите за устойчиво развитие за времето, което отделиха за техните презентации. Благодаря на вас за присъствие. Благодаря и на преминяя министърката на Норвегия. Аз наистина ви благодаря за възможността да присъствам и да, да, да, на този разговор по тези цели. Аз като дългогодишен депутат трябва да кажа, че депутатите са много, имат много важна роля че те трябва да се... Е, правителства се отчитат е, за дейността си пред тях и се надявам, че вие ще можете да придвижите напред работата по е, целите за устойчиво развитие.